точка от дневния ред. Утре ще гласуваме резолюцията в 11.30. Сега преминаваме към едноминутните изказвания съгласно член 150. Искам да припомня, че това са депутатите, които не можаха да се изкажат на последната пленарно заседание. Господин, господин Гореано. Е Благодаря, господин председател. На 4 февруари 2010 година румънския президент Басеско обяви едно решение, с което Върховния съвет за отбраната одобри участието на Румъния в американската противоракетна система. Тази изпогодба би трябвало да бъде одобрена от парламента. Президентът също така спомена, че тази спогодба не е насочена срещу Русия. Ние сме стратегически партньор на САЩ в Черноморския район и ние ставаме нетен доставчик на сигурност за Европа. В е, контекста на настоящите предизвикателства в света, румънско-американската спогодба ще укрепи системата за сигурност на нашите европейски съюзници и се надявам вие да ни поздравите за тази спогодба. Благодаря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 госпожа Скшижевска. Скшилевска. Wyrażam swe głębokie zaniepokojenie dynamicznie... Господин председател, искам да изразя своята дълбока загриженост от влушаването на положението на моите сънародници в Литва, която е член на Европейския съюз, но не спазва основните права на полското мълцинство. Има области, където полското мълцинство е мнозинството, 60-70-80% от населението, но няма право да използва родния си език. Полските имена се политовчват. недвижимото, при продаж, продажба на недвижимо имущество поляците имат много ограничени права. Трябва а, да си е, зададе въпроса дали Европейски се очита реалностите или ще си затваря очите пред една реална дискриминация. Да, и, нали искаме Европейски си да зачита човешки. Tiene la palabra por сеньор Перельо. el señor къде? Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се обърна към този парламент и да поискам неговата покрепа, защото искам да обявя нещо. В град Валенсия има исторически квартал, който ще бъде разрушен поради след като беше изоставен на продължение на 20 години е, жителите на града са против е, новият е, градоустройствен план, който предвижда събарянето на този, разрушаването на този квартал и след този протест тъй като се отнема това имущество. Жителите искат подкрепа на парламента, за да не бъде разрушен този квартал. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. А сега за една минута на господин Босой. Săptămâna trecută am participat la reuniunea Comisiei de... Миналата седмица участвах в една делегация за парламентарно сътрудничество между Европейски съюз и Република Молдова. Нещата бяха доста охоръжаващи, се отнася до двустранните ни отношения, както и връзките на Република Молдова с нас и други страни. Има голям напредък, според мен. И този напредък е съвсем ясен знак за желанието на Молдова да се присъедини към Европейския съюз. Миналата седмица осъзнахме, че правителството всъщност има политическата воля да насърчава реформи, за да се изгради изгради една солидна демокрация и една процъфтяваща економика. Аз приветствам новото, новите преговори за асоцииране на страната, които започнаха през януари и според мен ние трябва да се борим за борба, извинете, за подписване на такава спогодба и за либерализиран режим за издаване на визи. Ние трябва да подкрепим тази страна посредством финансова подкрепа, която трябва да бъде предоставена максимално бързо. От друга страна, можем да им изпращаме и експерти, е, като например в сектора на правосъдието и економиката. А сега господин Чернеки за една минута има думата. Господин председател, за е, съжаление ще се върна отново на положението на е, полския граждани в държава членка на Европейския е, съюз. Когато принадлежим на Европейския съюз, когато принадлежи на Европейския съюз една държава, трябва да спазва изискваните законодателството. Едно не е такъв е случай във Вилнюс, където някои населени, в някои населени места по-голямата част от населението е от полски происход, но не се осъществява обучение на децата на полски язик, намаляват се класовете с около стотина по решение на местните власти. Същото въжи и за извънкласната дейност в сферата на културата. Но в Полша е, литовските граждани се ползват с всички права. Така че е крайно време да се реагира на това положение. И наистина е, благодаря ви. Um, Господин председателю, аз бях на един прием, където Имаше едно шоу на Шен Юн. Между другото и миналата година ги гледах в Лондон. Идеята всъщност беше да се иллюстрира китайската култура една култура, която Комунистическата партия в Китай унищожава поголовно последните 60 години. Тази вечер с ужас разбрах, че едно планирано участие в Румъния е отложено поради натиск от китайското правителство. Абсолютно неприемливо е според мен Румъния е една страна, която твърди, че е демокрация, да, даде възмо... да дава възможност китайското правителство да й налага някакви условия. Шен Юн насърчават и поддържат философията наистина на състрадание и на обич. И точно за това Комунистическата партия се страхува за идеологията си. Искам да предложа на господин Бусек, председателя, да предприеме мерки и да поханим Шен Юн а, в парламента, когато е най-удобно за парламента. Така ще подкрепим тези изключително смели активисти на демокрацията. Благодаря. Искам да се възползвам от тази възможност да изразя своето възмущение от ползването на различни паспорти от Обединеното кралство от Ирландия в атентатите в Дубай. Бяха използвани такива паспорти. Това е един ужасяващ е, случай на използване на европейски паспорти за извършване на атентати. Е, ние от 22 година, както е създадена нашата държава, сме една дружелюбна страна и дори сме позволявали на всякакви граждани да идват при нас. Използването на фалшиви паспорти наистина нарушава имиджа ни, особено в Дубай. Затова призовавам а, комисаря да разгледа този въпрос и ако правителството на Мосад всъщност подкрепя всичко това, то тогава би трябвало всички други държави да получат възмездие tiene la palabra ahora por un minuto el señor Kelly, but it's not the same Mr. Kelly, it's another. Думата пак има господин Кели, но друг господин Кели, господин Алан Кели. Sorry, we'll get over this com, uh, confusion eventually. Ще се опитаме да се измъкнем от това объркване с имената. А, мисля, че голямото безпокойство, когато писах на предишната комисия, беше, че тяхната политика се основаваше на данни от 2006 година Евростат. Сега обаче предлагането на помощ в регионите ще бъде преразглеждано и трябва да се признае, че европейските економики се намират в абсолютно различни ситуации. Ще взема един пример. В моята страна, например, нивото на безработица в Запада се покачил с 40% последната година. И мога да спомена и предходните години, където нарастваха цифрите. В Лимерик, в Типерари, имат нужда от а, държавни субсидии, за да се създадат а, работни места. Като се има предвид какво се случва в ирландската економика, 2006-2007 наистина ни се струват ужасно отдавна. Макар, че държавите членки трябва да информират а, комисията за промените в економическото си положение, не мисля, че комисията трябва да ги третира по един и същи начин. Благодаря. Тиена на палабра, по минуто, minuto el сега за една минута на господин Тудор. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu... Дами и господа, считам, че най-добрият дар, който Господ е дал на хората и на света, е кучето. По време на Френската революция имаше една затворничка, която каза Аз обичам кучетата повече от хората. Те са по-добри. Лорд Байрон също възхвалява кучетата. Аз представлявам много милионите хора, които обичат кучета и съм ужасен от а, насилието и жестокостта срещу уличните кучета в Румъния. Чужденците, които посещават Румъния, се ужасяват наистина от кучетата, които чисто просто биват блъснати от автомобили, например. Трябва да се измени законодателство, което бе прието от румънския парламент, е, в което се казва, че трябва да бъдат избити уличните кучета. Но там, където има кучета, няма плъхове, няма змии. Те са Божи дар. Така че искам парламента да подкани румънското правителство да зачита декларацията от Париж от 89-та година и избиването на кучета в Румъния трябва да прекрати този, който не обича кучетата, не обича Господ. Ние се намираме в третото хилядолетие. Господин Тремоса, благодаря. Искам да спомена ситуацията на а, сектора с а, свиневътството. Цената на свинското пада значително и е по-ниска в момента от цените за производство на това свинско. Защо се случва това? Защото има голям внос от а, трети страни. В а, много случаи този внос влиза в Европейския съюз, без да бъде достатъчно контролиран на нашите митнически пунктове. Също в много случаи този внос на свинско месо изпълнява съответните изисквания които се налагат и на европейските производители. Следващите години очакваме същото. Ще има все по-големи изисквания към европейските производители и все по-никакви проверки на месото, което влиза от чужбина. Мисля, че това е нелоялна конкуренция и по този начин Европа ще загуби своите свиневъди. Без тях тя ще загуби голяма част от своята хранително-вкусова промишленост – Исках да споделя това с вас. Благодаря. Благодаря, господин Тремоса. А сега на господин Томашевски за една минута давам думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да говоря а, по а, правата на младсинството полското мълсинство в Литва. Има затворени а, региони, където а, са а, забранени надписи на два езика, които съществуваха от 20 години. А, затварят се училища а, в името на така наречената а, образователна реформа. Там полското мълзинство няма право да използва полски език а иззетото имущество от комунистическата власт не се реституира, не се компенсира. И не, кръщават се работни места. Наистина трябва да се спазват правилата на мълцинствата в тази държава. Благодаря господин Томашевски. Сега Алмагинес. Господин Тремосо говореше за производството в селскостопанския сектор на ниски цени. Аз много се безпокоя по този въпрос. Предполагам, че и повечето от вас. Това, което повече ме безпокои всъщност е Европейската комисия и как те разглеждат земеделието, въобще селските райони, защото стратегията до 2020 година като че ли почти са забравили за този изключително важен сектор за Европейския съюз. Затова призовавам Европейската комисия да не игнорира тази изключително важна важна сфера на економиката. И се надявам да не ги счита за неважни, особено като искаме да реформираме бюджета на Европейския съюз. Искам да припомня на Европейската комисия, че нашия хранително-вкусов сектор е много важен за опазване на околната среда, за създаване на работни места, особено в селските райони. И мисля, че това трябва да бъде отразено в стратегията до 2020 година. Искам да благодаря на една организация на младите фермери в Ирландия, която представлява и мъжете и жените, за това, че повдигнаха въпроса пред мен и се надявам комисията да ме слуша. Благодаря. Госпожа Тикал, една минута. Благодаря, господин председател. В началото на годината безработицата в еврозоната беше 10 година сред 27-те държави членки. Тя беше 27 сред младите, 21%, а, в Европейския съюз има 20 милиона дружества. 99% от тях са малки и средни предприятия. Две трети от работната сила в частния сектор работи в МСП-та. Бих искала да се обърна към Европейската комисия и към държавите членки да изработят пакет мерки, които да бъдат насочени към малките и средни предприятия, за да могат те да преодоляят економическата и финансова криза. Това би трябвало да улесни, тези мерки, извинете, би трябвало да включват лесното създаване на малки и средни предприятия, адаптирането на фонда за приспособяване към глобализацията, както и седмата рамкова програма, едно упростяване на критериите, на административното бреме, така че малките и средни предприятия да имат достъп до европейско финансиране. Не на последно място, както и по отношение на фермерите, трябва да има държавни гаранции за кредити, които се предоставят на малките и средни предприятия, за да могат те да излязат от кризата. Това ще бъде за малък период от време, разбира се. Е- Господин Папа Николаев, искам да знаете, че в кризата е много по-остра в Гърция, отколкото в другите европейски страни, поради географското и положение и дължината на морските граници. Е, как гръцкото правителство отговаря на исканията на гражданите? страната, в която има най-остри проблеми, трябва много, много бързо прави отстъпки и насърчава задълбочава всъщност положението. Разрешава се незаконно влизане в страната на емигранти и по този начин се дава а, възможност за получаване на европейско гражданство на незаконните емигранти. Мисля, че това е един въпрос, с който трябва да се занимаем сериозно. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. Respectarea dreptului la Благодаря. Deosebit de actual în contextul introducerii noilor tehnologii. Зачитането на личното пространство и личния живот са една нова тема, защото пък сега се намесват и информационните и комуникационни технологии и КТ. Те са изключително важни за много сфери от дейност, но от друга страна пък няма достатъчно поверителност на информацията, както и ограничаване на достъпа към лични данни. Какво имам предвид? Би трябвало да направим така, че гражданинът да има право да контролира събирането, използването и разпространяването на личните му данни. Настоящото законодателство за защита на личните данни не е актуализирано. То не може да разрешава проблемите, които възникват всеки ден. Получихме много сигнали от обществеността и те показват, че би трябвало да защитаваме частния живот на хората и усилията да се създадат правни основания в тази посока наистина биха били добри, но според мен те са недостатъчни, особено като се има предвид пред какви изпитания сме изправени. Благодаря. Señor Господин Власък, за една минута. мисля, че имаше един ужасяващ случай. Канада иска визи на чешките граждани. Каква е тяхната причина? От другата страна на океана проверките на чехи и особено роми чехи, довеждат до това, че при влизане в страната те искат убежище. Според мен, независимо какви са хората, би трябвало да бъдат зачитани по един и същи начин. Хартата на основните права и свободи казва, че всеки има равни с другия права. Извинението на канадците са ромите. Това означава, че поради една етническа група те променят условията си за всички. Би трябвало да се замислят за тези условия, а не да искат от нас скъпи визи. Е, е, Господин Виадемера. Виадемера. Парламента каза не на, борбата с финансирането на тер, тероризма. Споразумението SWIFT беше е, временно прекратено, но комисията има сега е, нови възможности. Искам да питам, кои обаче са нашите събеседници. Дали Съединените щати преговарят двустранно за всеки случай по-отделно с някои държави членки. Трябва всички да настояваме Европейския парламент да играе пълноценна ролята си по време на изборите. Благодаря ви. Сега господин Боргедзио. Благодаря, господин председател. На 23 февруари в Ломбардия имаше невероятно срутване, кое е, близо до реката Амбро и това е едно много сериозно е, екологично бедствие. Цялата екосистема на реката Амбро е застрашена, има заплашени са много животински е, видове. Освен това, може да бъде замърсена и реката под. Затова трябва да бъде отчетена спешността на ситуацията. Зато ние сме обявили извънредно положение в Ломбардия и е, тук моля председателството да настои за намесата на Европейския съюз в, е, е, за, в рамките на помощта на рисковите региони и отпускането на финансовите средства, които са абсолютно необходими за справяне с едно невероятно екологично бедствие. Благодаря, господин Бургезио. Сега давам думата за една минута на госпожа Карвайо. Добре. Благодаря ви, господин председател. Различията между регионите са истинско предизвикателство в Европейския съюз, така че е, политиката на сближаване трябва да допринася за е, намаляване на тези различия между е, регионите. За това настоявам за Европейска стратегия за Балтийско и Черно море. Европейският парламент работи върху възможността да се приемат нови стратегии за нови региони. В юго-источна Европа могат да бъдат обхванати няколко региони, в които да се подобри комуникационната мрежа, да се стимулира обмена на научни дейности, да се облегчи, да се улесни борбата срещу незаконната емиграция. Това е особено важно и би представлявало мост между Европа и Африка. Благодаря за сега една минута на господин Алвеш. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че въздушният транспорт понякога са единствения начин за достигане на островните държави. Има такива региони, в които много оператори са привлечени от пътната мрежа, но Азорските острови, например, е, не представляват е, е, привлекателна дестинация и там цените са много високи, което е пречка за развитието на туризма в този регион. А това е значителен потенциал за развитие на економиката. Това положение е особено сериозно в сегашния период на криза, така че би трябвало да се предприемат временни мерки за подкрепа на тази дейност в тези региони, така че те да могат да развият туристическия си потенциал в рамките на европейските мрежи. А сега, господин Шикерски, една минута. Министров и политиков огласило już koniec kryzysu w економическата криза, която, за която много политици предсказват, че скоро ще свърши, предизвика изключително сериозни последици. Над 23 безработни в Европейския съюз, закриване на все нови и нови работни места и кризата просто унищожи е, години труд, които бяха позволили да се стигне до намаляване на безработицата и увеличаване на е, економическия растеж. Сега всеки, е, всек, една пета от младежите са безработни и това има своето сериозно социално изражение, употребяване на наркотици, алкохолизъм, патологии, престъпност сред младите. По отношение на бъдещето съм убеден, че трябва да знаем, че единния пазар е, е важен кос и трябва да използваме всички възможности в европейското економическо пространство, да упростим економическите правила, е, за да се създаде един истински економически съюз. Благодаря. Сега за една минута господин Танасеско. Кой беше този? Шик. Благодаря, господин председателю. Стандартите за добра производствена практика а, вече не са валидни. Така че а, един от институтите ни за микробиология вече няма лиценз за производството и пускането на пазара на вакцини. Бяха предприяти мерки те бяха предприяти от самия институт, заедно с Националната агенция по лекарствата. Очакваме този институт да получи сертификация втората половина на април. Да не забравяме, че спирането на работа на един такъв важен институт на европейско ниво, дори като нашия институт, е изключително опасно. Считам, че е важно европейските институции да контролират по-стрикно такива ситуации, за да се избегва такова затваряне на институти в бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Y hemos de pasar al siguiente punto del orden del día. Изтече половин час, така че трябва да прекратим едноминутните изказвания а, и да продължим с дневния ред от тук на сетне. Господин председател, но се, това е така, изтече половин час, но все пак аз искам да изляза с едно предложение. Утре, казахте вие, Имате един списък с онези, които биха искали да се изкажат. А, нека това да стане а, на следващото заседание тогава. От друга страна, обаче, на каква тема ще говорят, също е важно. Не само. Е, това е проблем на принципи, е, но и на прозрачност. И ние искаме утре да знаем дали ще бъде предаден списък. Аз съм съгласен с другите колеги. Има два основни критерия. Първия критерий е времето за представяне на молбата за изказване и второто е дали за първи път искаш думата или не. Sí, muchas gracias. El, el criterio que utilizamos es, como usted sabe, eh, una distribución equilibrada de intervenciones entre los distintos grupos políticos a tenor del peso del grupo y, y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 Е, пет души не можаха да е, изразят името за, на тази група, така че ако обичате. Аз обясних точно това, колега, че имаше три искания за изказване от вашата група и всичките те от, от миналото съседание. Просто приложихме този критерий, за да се някакво равномерно разпределени. Сега, ако сте съгласни, трябва да продължим с следващата точка от дневния ред. Кой избира критериите? Вие или секретарията? Някъде е записано в правилника? сред депутатите, които са искали да вземат думата, а вие имате таблицата, са записани тези, които вече са получили по член 150 на последното пленарно заседание. И както видяхте, ние първо дадахме думата, започнахме с всички групи и по съвпадение тримата от зелените са се изказали миналия път, така че сега не са имали думата. Това е. Опитваме се да направим така всички да могат да се изкажат, разбира се, в зависимост от размера, времето на групата и тези, които вече са я взимали. Puede ser muy razonable, pero no figura en ningún reglamento ni reglamento. Да, но това може да е разумно, но не е записано никъде в правилника за дейността, нито правилника за провеждане на пленарни заседания. Еми, вижте, е, председателството и председателят на заседанието има също правомощие и той гледа да спазва равенство между групите. Господин председателю, аз в списъка ли съм? Съм ли аз в списъка? онези, които са поискали да вземат думата днес. И дали също така съм в списъка които, на хората, които са говорили на последната пленарна зала. Може ли да проверите сега, и за да ми се даде отговор? Извинявам се. Ще ви информирам веднага. Вие сте госпожа Палиадели. Вие сте в списъка на социалистическата група и Записването е по реда на искане на думата. Тоест, регистрираме хората според това, кога са поискали думата. Дали сме думата на шестима членове на вашата група и вие в този ред, в който са били регистрирани исканията ви, ама защо съм била шеста, питала евродепутата. Хронологичен е ред, да казва председателя. Ама как така казва е, дамата? Председателя казва хронологичен ред. Хроно значи време. Значи когато сте се записали. Девета сте в този списък. Добре, казва евродепутатката, благодаря ви. Председателя, искам да продължа с сесията, моля ви, позволете ми да го направя. Обясних ви какви са критериите, какво друго искате. Sorry, the, the only problem... Единственият проблем който имаме, е искаме да знаем предварително кой ще вземе думата. 10 часа вечерта е. Стояхме тук за нищо и не получихме думата. Трябва да има някакво правило. Два часа по-рано поне да се знае кой ще взима думата и ще може да се изкаже в едноминутните изказвания. Благодаря ви. Ще вземем предвид а, вашето искане. Um, Господин председател, не сте виновен вие, но нещата наистина се разпадат. Ето, чакаме ние тук часове наред, вече е 10 часа вечерта. Изведнъж идват едноминутните, давате ни време. Ужасяващо е. Цялото време си пропиляваме тук, а ние искаме да говорим за важни неща за нашите региони и трябва да ни дадете думата. Трябва вътре в този ужасяващ парламент да се каже кой кога ще говори. Цялото това време чакахме, седейки, надявайки се да вземем думата. Това са пълни глупости. Хората в Обединеното кралство напълно им е писнало от вашите глупости, защото ние не можем да защитаваме техните права и техните проблеми. Е, това е някаква смешка. Моля ви, говорете с господин Барозо. Аз съм казвала, че всичко това е пълен фарс. Ако аз ще бъда тук в 10 часа вечерта, понеделник, вторник, сряда, е четвъртък, и така нататък, трябва да имам възможност да се изкажа по важни въпроси, свързани с държавата ми членка. Моля ви, говорете с тези, които ви дърпат конците, защото това не е демокрация, това е диктатура. Благодаря. Господин Барозо, между другото, е председател на Европейската комисия, а не е председател на Европейския парламент, казва председателя. Se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la... Вместо да правим всички тези дискусии, можехме да направим много още от нашите из... изказвания, да направим услуга на нашите избиратели, а не да стоим на празно тук посред нощ ние сме в крайна сметка тук, за да служим на нашите избиратели. И за какво трябваше да се прави целият този списък, за да завърши всичко така по, по този арогантен начин. дами и господа, вижте, ситуацията е ясна. И имаме половин час отделен за едноминутните изказвания на това пленарно заседание и в, това, в този отрязък от време трябваше да дам думата на тези, които бяха избрани по един общо взето разумен и справедлив начин. Това е част от правомощията на председателя. Разбирам, че се чувствате лишена. Може би службата, която подпомага пленарното заседание, ще може да намери някакво приблизително разпределяне на хората, които да могат да се изказват, за да няма толкова голям брой, които чакат и не успяват да се изкажат. Ще направим максималното. Сега, ако може, продължаваме работата, иначе ще прекараме цялата нощ на тази тема. Следващата точка от дневния ред. сериозното природно бедствие в, на остров Мадейра. На първо място ще се изкаже председател, комисар Атингер, Атингер от името на комисията. Господин председател, дами и